председателя на съвета в е, е, сряда. Е, шест акта ще бъдат разгледани и ще бъде изпитана новата електронна система, за да се подпише един от актовете, а именно за сигурността на газовите доставки. Подписването ще бъде с цифров подпис и заглавията на тези актове ще фигурират в протокола от заседанието. Няколко комитета взеха решение да започнат